Please, please, are... Моля, започваме нашата работа с колегите от Комисията по развитие. За нас е голяма чест да приветстваме господин Табом Беки, бивш президент на ЮАР и председател на високата група на Африканския съюз за Судан. Благодаря на господин Беки за това, че има желание и да се срещне с представителите на комисията по външните работи и развитието. Днес господин Беки ще се срещне с представителите на, на съвета за външна политика и е, отбрана и ще се срещне и с върховния представител госпожа Аштен. Пие Буоя, който е бивш президент на Бурунди, е тук с него и той тук е седнал тук е, в президиум, както и Мухамед Монадив е посланника на ЮАР. Е, ще обсъдиме положението в Судан и изборите, които ще се проведат и които са много важни. И колегите най-вероятно ще имат въпроси към нашите гости. И сега моля господин президента да вземе думата и да ни въведе в проблема. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати от Европейския парламент. Нека първо да ви благодаря за отделеното време да бъдем тук сред вас и да дискутираме въпросите, които спомена председателя, т.е. въпросите в Судан. Както каза господин председателят, ние сме членове на така наречения Африкански съюз и групата на високо ниво – за Судан. Създадени сме от Африканския съюз през октомври миналата година и мандата на е, форума или на групата е да подпомага Судан, за да може той да се справи с предизвикателствата от мирното споразумение, за проблемите между севера и юга, подписан 2005 година и свързаните въпроси. А също и за решаване на конфликта в Дарфур и помощ, свързана с демократизацията на обществото, включително и изборите, които сега ще се произведат на 11 април. Това, е, това са нашите правомощия. Като цяло, аз на всички казвам, че е, когато става дума за нещо свързано с Судан и с хората там, ние сме там. Целта на групата, на форума е да работи с всички, да работи по всички предизвикателства. И затова искам тук да кажа пред парламента, че в африканския континент Судан заема много важно място. Тя е една много голяма страна. Има граници с 9 други африкански страни. И естествено, ако нещо тръгне не както трябва в Судан, това ще се отрази не само на съседите, но и на целия континент. Така че въпросът да се решат предизвикателствата на Судан е много важен. И именно за това Африканския съюз реши да създаде, да създаде този форум на високо ниво с много широки правомощия. Така че континента като цяло да допринесе за разрешаването на конфликтите. Изборите в Судан наближават. На 11 април е датата сложен избор и за президент, за законодателство на национално ниво и в щатите, но за съжаление има проблеми. Всички политически сили участват в изборите и съответно има много оплаквания, но всички са ангажирани в изборите и ние като форум се опитваме да насърчим, да насърчим всички да останат ангажирани с процеса на изборите, защото непрекъснато има заплахи, че ще се отегли една или друга партия от изборите, а за нас е много важно всички да участват. А, проблеми има, разбира се, и те трябва да бъдат решавани. Ние следим всичко, което се случва това, включително и коми... подпомагаме комисията за националните избори, ако те имат проблеми, както и е, сме в контакт с всички политически групи с цел да ги насърчаваме да остават ангажирани в процеса като е, част от тази дейност и поискане на политическите групи изготвихме един е, кодекс за поведение, който е един доброволен кодекс, към който ще се придържат всички политически партии. Също така създадохме една група за наблюдение в Судан, която ще наблюдава изпълнението на този е, етичен кодекс и да се създава възможност е, да се проведат свободни и справедливи избори. Нашата дейност в такъв смисъл е много важна част от е, процеса на промени в Судан. Е, и по наше мнение, ако се създадат благоприятни условия, благоприятен климат за решаване на проблемите, е, е, тогава вече ще може да започне и процес на демократизация на страната, което е от ключово значение. А проблема на Дарфур също, знаете, че съществува. В Доха, в Катар се провеждат преговори. И като цяло тези преговори са между доста воинстващи страни, т.е. хора, които в края на краищата са се били с оръжие правителството и възстанническите групи. Целта е да се прекрати стрелбата там, но процесът трябва да отиде и по-далече, т.е. да се постигне едно общо политическо споразумение. Според мен, като се има предвид какво се случва в момента, е вниманието, което се обръща на изборите, мисля, че а, преговорите за общо политическо споразумение всъщност ще започнат чак след като се създаде ново, избере и създаде ново правителство. Но в момента е, се подписа един документ и това е сериозен напредък. Е, изключително важно обаче е също в следващия етап на преговорите да се е, работи по-интензивно и да се търси вече не само прекратяване на въоръжените конфликт, но и общо политическо споразумение. Вътре в Дърфур има много хора, които са напуснали своите родни места, много бегалци. И те искат също да бъдат представени в е, преговорите. В крайна краща, това са хората, които са най-големите жертви на конфликта и те трябва да могат да изкажат своето мнение. А, да този процес на включване на различни групи е необходимо да, да се развие. Като цяло има мнение за това как да се развива вътре в Дърфур нещата, споделяне на властта, но и, и разбира се възстановяване на правосъдието и създаване на процес на реструктуриране. А, ние сме в, пре... в разговор с председството на Судан, така че когато започнат преговорите, всички да бъдат подготвени за това да се приемат решения, с които а, да се а, е, визира въпроса за правосъдието. Защото има много престъпления, които са извършени по време на конфликта в Дарфур и е, в края на кращата престъпле... Е, правосъдието трябва да си каже своята дума. Въпросът е обаче как да търсиме това правосъдие. Има е, предложения, сигурен съм, че депутатите тук са наясно с тях. Та ние работиме с правителството на Судан по тези конкретни въпроси и когато започнат вече преговорите в този по-широк е, контекст, те ще могат да повдигнат и подобни въпроси. Така че, е, така да се каже, ще има известно забавяне е, по отношение на търсенето на е, общо решаване на въпроса в Дарфур заради изборите, но като цяло процеса върви в тази посока. Референдума ще реши в Южен Судан дали народов на Южен Судан през януари следващата година ще гласуват в референдум дали да останат част от Судан или не. Всички е, в Судан считат, че когато се проведе този референдум, ще е най-добре вече да има избрано правителство. Така че изключително важно е изборите сега да бъдат проведени, за да има демократично избрано правителство, което да действа, когато се провежда референдума, така че вече хората от Южен Судан да решат искат ли да останат част от Судан или не. Последица от всичко това е факта, че а, трябва да се мисли какво ще се случи след а, референдума. Ако а, се гласува за това Южен Судан да остане независим, какво ще се случи с петрола, с хората, които живеят там, с капитала, с дълговете и така нататък. Подобни въпроси се поставят, разбира се, и ако а, в референдума се реши, реши Судан да остане обединен. Защото в момента картината не е точно същата. Ще трябва да се търсят различни видове а, режими на, на уреждане на тези проблеми. Затова за момента всъщност това, което се случва е първо подготовка за е, дискутиране на тези въпроси за след референдума какво се случва. Което означава, че и тази дискусия трябва да приключи до края на годината, може би дори по-рано, защото когато на 9 януари 2011 година хората отидат да гласуват, те трябва да могат да обсъждат различните варианти. Тоест, преговорите за това какво се случва след референдума трябва да бъдат приключени и съответните въпроси да бъдат включени в е, кампанията за референдума, така че хората да могат да направят избор в края на кращата за какво гласуват от всичко това мисля, че си създавате една картина и можете да разберете, че има ред спешни въпроси и много важни въпроси, които трябва да се решат. Важни, но и спешни, защото няма много време. И именно поради това е много трудно да отдадем приоритет. Ето, това ще решим в понеделник, а в петък друго. Всички въпроси трябва да се разглеждат едновременно. И е, в края на краищата ние искаме да е, създадем едно, да има демократично избрано правителство, което да е, помага за решаването на проблем с Дарфур в контекста на демократизиране на Судан и решаването също и на проблема юг-север. Т.е. ако в Судан, в Южен Судан хората гласуват да останат независими, да е, е решени въпроса как, какви ще са взаимоотношенията между бъдещите две страни. Тоест да направим един, така да се каже, приятелски развод а не е, е, развод с скандали. Защото има толкова много създадени връзки между севера и юга, че е, двете части на страната трябва да намерят начин да живеят заедно. Благодаря. Благодаря ви много, господин президент. Това беше много обширна информация. Сега искам да дам думата на господин Дева. Благодаря ви, господин председател. Това беше наистина едно много интересно позе и така вдъхващо а, известно ентусиазъм за бъдещето на Судан, защото а, всички Знаеме, че това е помирението на една, на тази страна е нещо много, една, един амбициозен план. В този кон, контекст днес ние ще обсъдиме с проблемите с свързани с Судан, с прокурора на Международния наказателен съд. Какво според вас, господин президент, трябва да кажа на прокурор в тази връзка? И второ, защо, господин президент, и аз дам този въпрос така съвсем приятелски настроен, трябваше толкова много време да мине, за да се спрат ужасите на които бяхме свидетели. Защо нямаше едно, предин, едни предварителни действия. Аз не ви задавам този въпрос на вас, аз трябва да задам този въпрос на международната общност, но в крайна сметка този проблем трябва, на този проблем трябва да се отговори. Защо хората трябваше да страдат? Защо милиони трябваше да умират преди да направим нещо? ето, задам въпроса и на президента на Бурунди, който е тук. Защо трябваше толкова много време, за да спасим човешки животи? Yes, these... Да, това са наистина много важни въпроси и бих е, помолила госпожа Декайзер да вземе думата. Тя е главен наблюдател на мисията за наблюдение на изборите в Судан. Имате думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господа президенти, за това, че сте тук днес с нас. Благодаря ви и за вашите дейности в името на мира, които е, изпълнявате в момента. Надявам се, че тези избори наистина ще се проведат на 11 април и това е почти сигурно, но че тези избори наистина ще е, от ще разчистат пътя към едно мирно бъдеще на Судан. Затова Европейски съюз изпраща една много голяма делегация в Судан, за да подчертае, че подкрепя и ще подкрепя мирния процес в Судан. Не искам да се връщаме към Международния наказателен съд, датата на изборите и така нататък. Много е говорено за това, но аз искам да ви задам следния въпрос. Е, каква роля Европейския съюз може да, да изиграе след изборите и в мирния процес. Не говоря за отделните държави членки, а говоря за целия Европейски съюз, защото имам чувство, че до сега като че ли Европейския съюз отсъстваше от а, сцената. Смятате ли, че наистина и е, Европейския съюз може да играе важна роля, ключова роля след изборите в Судан. Благодаря ви. А сега ще дам думата на госпожа Гомеш, която пък ще е, води е, делегацията за наблюдатели. Благодаря. Няма микрофон. Благодаря. Благодаря, президент Беки, за вашето изказване. Аз също няма да повдигам въпросите, които вие вече коментирахте. Дарфур и бъдещето на Судан. Но искам да поставя акцент на подготовката за изборите сега. Много бях изненадана от нещо, което се писа във вестниците днес – а в смисъл, че президента коментира, че а, ще бъдат смачкани. Наблюдателите дори ще им бъдат отрязани пръстите. А, значи какво? Нещо се говори, че ще се отложат изборите, като си има пред как те, тече подготовката. Искам да чуя вашето мнение. Е, всъщност, има ли, е, ще има ли възможност, освен международни наблюдатели, да има наблюдатели и от страната и те да си вършат работата? И също изборните комисии ще могат ли да бъдат е, достатъчно независими, за да се справят с евентуални проблеми? И е, също за медиите ще има ли свобода за тях? Това е ключово за изборите. Също вие е, смятате ли, че условията за наблюдение при преброяването са подходящи. Това е ключов момент от изборите и в, на много места сме били свидетели как всичко върви окей okay до момента, до който се стигне до преброяването. Тогава нещата стават сложни. Иска ми се така да а, чуя вашите мнения, ако разбирате смятате, че е удачно да ги дадете тук. Благодаря, госпожа Гомеш. Сега давам думата на е, президент Мбеки да отговори на тези, този първи кръг от въпроси. И също да кажа на залата, че има още четирима заявили желание да зададат въпроси, но след това ще ги слушаме и тях. Моля, господин Беки. Е, Що се отнася до прокурора и Международния наказателен съд? Както знаете, ние си взаимодействаме с главния прокурор в рамките на дейността на Международния наказателен съд, специално за съдебните процеси за Дарфур. И е, той така коментира, че това, което ние трябва ясно да разберем, че Международният наказателен съд е съд от последна инстанция. Той е, би следвал да действа в допълнение на вътрешната правосъдна система. И макар че Международния наказателен съд е, разглежда ред е, заповеди за задържане на Судан, за Судан, трябва да се има предвид, че е, тези въпроси се решават е, в съда. Значи, ако някой иска нещо да се получат е, промени, да промени нещо, трябва да се обърне към съда. И трябва да сме наясно, че Международният наказателен съд не може да, е, да решава по всички престъпления, които са извършени в Дърфур. Затова нашия форум трябва да е, реши какво трябва да се направи и на национално ниво вътре в Судан за е, даване под съд на всички извършители на престъпления в Судан. Международният наказателен съд няма намерение да замества националната правораздаваща система на Судан. И що се отнася до конкретни казуси в Судан, те всъщност не възнамеряват да повдигнат обвинения към към конкретни лица в момента, други лица. Тоест, тежестта си остава за националната правосъдна система. Ние обсъдихме този въпрос с главния прокурор. Е, много предложения дадохме за помирение, за е, съдебни процедури, включително е, начини за решаване на проблема че много хора в е, Дърфур всъщност нямат никакво доверие в независимостта на съдебната система. Тогава вече е въпрос как да се раздава правосъдие а, и как да се създаде доверие сред е, жертвите на престъпленията в Дарфур. Един начин е да се потърсят съдии извън Судан – за да подпомагат разследванията и съдебната процедура. Аз съм убеден, че главният прокурор ще ви каже именно това, което казах и аз сега с Судан. Не мисля, че, не мисля, че вие има нужда да му казвате нещо допълнително а, за Судан. Това, така стоят нещата. Е, между нас съществува идеално разбирателство между форма на високо ниво и мнението на съда за това как е, трябва да се упражни правосъдие в Судан и каква е ролята на Международния наказателен съд. Ще се върна и на другите въпроси. Европейския съюз е, и сега е много важен партньор на Африканския съюз полуред въпроси, включително и по-специално именно въпроса за мира. Е. И решаването на конфликти. Това трябва да продължи това сътрудничество и в бъдеще. Европейския съюз присъства при нас. Ние работим много в тясна връзка специалния пратеник на Европейския съюз и с ООН. Сутринта се срещнахме с комисара за развитие и коментирахме, че като форум на нашата ни е необходима известна подкрепа от Европейския съюз, защото ние също имаме нужда да развием своя капацитет за да можем да а, оказваме консултация по ред проблеми и за граници, и за споделяне на ресурсите от нефта и така нататък. Тоест ние имаме нужда от помощ Европейския съюз да даде възможност ние като форум да се развием, за да предоставиме помощ. Значи не да действаме чисто по интуиция, а малко и с повече така, подкрепа и е, тренинг. Въпросът за Дарфур, например. Един от е, най-важните е, елементи за решаване на този конфликт е именно въпроса за развитието. Защото е, начина по който исторически се е развивал Судан от дълго време – е, факта, че едно мълцинство е монополизирало а, властта, а, всъщност маргинализира много голяма част от страната, включително и Дарфур. Така че, за да се реши този проблем, е изключително важно да има политики за развитие, така че да се преодолее именно този дисбаланс в развитието на страната. Това като ангажимент е много важно. Също с комисара коментирахме предизвикателствата, пред които се изправя Судан. Значи от една страна перифериите, но а, нали, има проблеми с Дарфур, но много проблеми има и с Южен Судан. Така че Европейския съюз, техния ангажимент е изключително важен за, за решаване на подобни проблеми вниманието към Южен Судан е много важно. Дали ще станем две страни или една, предизвикателствата ще си останат. Така че има много области, където Африканския съюз би искал да подкани Европейския съюз да обърне внимание на тях. Изключително важно, аз, както аз казах, Африканс, Африка да като континент да успее успешно да се справи с проблема за решаване на бъдещето на Судан. И според мен африканците се опитват да прекратят конфликтите. Това е факт. Но моят опит ми показва, че навсякъде в света е много трудно да се решават конфликтите. Изключително трудно. И един от проблемите, разбира се, при всеки конфликт, е, че всяка страна има право В конфликта в Кот Дивуар, знаете, бунтовниците всъщност разделиха страната на две. Аз отидох, разговарях с президента после разговорите с бунтовниците също ни показват, че и те са прави в своята гледна точка. Та, за това човек трябва да прекара известно време с двете страни, да се съгласи с тяхното време, е, мнение и да мисли как може да се реши. Та тия неща не могат да бъдат налагани отвън ето така трябва да стане, да се прекрати конфликта и край. Няма да стане така. И никой конфликт не е решен така. Нито Палестина, нито Кашмир, нито Конго, нито Сундан. Необходимо е време. Не защото хората не искат да действат. Африканския съюз се опитва развие капацитет за ранно предупреждение, така да се каже. Тоест да може да се открият проблемни моменти. Ако нещо не се реши, ще има проблеми. Но никак не е лесно да се създаде такъв капацитет. Ако дойдете при мен в качеството ми на президент и ми кажете, е, там след две години ще има конфликт. И аз ще кажа, вие откъде знаете, това е моята страна. Но все пак трябва да има такъв капацитет за ранно предупреждение. Това ще е от помощ, надяваме се. it, it, the point has been made, in fact, even as we were outside, we are coming. И а, тук коментирахме, когато идвахме към вас, а, нещо, което се случи с еволюцията на Европейския съюз и създаването му, е именно, че в Европа след Втората световна война всъщност военен конфликт не е имало. Верно, имало е малки конфликти, но не е големи войни. И може би се очаква и от Африканския съюз да постигне подобни резултати за Африканския континент. Надявам се да е така. Но във всички случаи ние считаме, че е по-добре да се прекратят конфликтите преди те изобщо да се развият и да има капацитет за рано реагиране. Е, въпросите на госпожа Гомес ще отговори моят колега тук, но да кажа, че е, правилата и разпоредбите, свързани с изборите, са формулирани. Има ги. И за наблюдателите, и за преброяването. Е, решено е, че това трябва да става в избирателните секции с присъствието на наблюдатели и така нататък – и след това резултатите трябва да бъдат обявени в избираните секции, така че да няма проблеми, да могат и хората да а, имат представа къде какви резултати са по- получени. Всички тия неща съществуват. Обаче предизвикателството е да се спазят тези разпоредби. И както казах по-рано, ние искахме от Африканския съюз да създаде една група за наблюдение. Тоест ние не ги наричаме е, наблюдатели, а е, група за мониторинг. А, така бе решено в е, кодекса за етичния кодекс да се създадат тези екипи, които да помагат за спазването на разпоредбите на кодекса, който е в допълнение към закона. Така че, ако аз извърша някакви нарушения спрямо кодекса или закона, може някой да отиде при е, е, екипа за мониторинг и да каже, ето има проблем. А, така че да има конкретни, е, конкретни контакт на място, а не после да се прави доклад така че да се създаде този климат и че там в момента има мониторинг. За момента нещата се развиват добре, никой не протестира срещу тези екипи и се надяваме, че те ще могат да действат, да създадат такъв е, климат по време на изборите. Господин президент, председател. Искам да се спра на два въпроси. Бих искал да, да добавя нещо към казаното от моя колега и защо и за това, защо африканците не са успяли да предотвратат трагедията своевременно. Съгласен съм с всичко казано от господин от президента Мбеки, но искам да ви обясна нещо за да може да разберете положението в Африка. Трябва да разгледаме капаци... капаци... капацитета за разрешаване на конфликти в един исторически контекст. Африка е млад континент континент, ако имаме предвид сформирането на нациите. Това не означава обаче, че африканците, африканците са по-склонни към насилие от другите. Не, това не е вярно, но нашите страни са нови страни, млади страни, които още не са постигнали необходимата стабилност. Стабилността изисква време и на другите континенти е било нужно много време за постигане на стабилност и Същото въжи и за капацитета да се управляват и е, конфликти. И точно чрез, Европейс, чрез Африканския съюз и други организации ние се опитваме да създадем инструментариум за управление на кризите. Защото ако днес все пак спират кръвопролитията, то е благодарено на африканците, макар и с закъснение. Така че нашата цел е да развиеме тези е, този капацитет и смятам, че в крайна сметка в скоро време и ние ще разполагаме с възможността да спреме кризите чрез този допълнителен капацитет за управление на, на кризите. Но нека да се върнем и към един политически въпрос. В нашия анализ на Дарфур ние казахме, че дългосрочното реш... решение на Судан може да се постигне чрез демократични промени. Но демократичните промени също изискват време. Второ, изборите, които днес подготвяме и които ще се проведат в скоро време, са част от едно глобално споразумение между юга и севера. Тоест, тези избори трябва непременно да се проведат, но в съгласно разпоредбите залегнали в споразумението. Много хора искат да отложат изборите, но не, е да, да се отложат изборите значи да се отложи референдума, а референдума е крайната цел на глобалното споразумение. Тоест всичко е, по този начин се отлага. Не трябва също така да забравяме, че в Судан избори не са били провеждани от 25 години насам. Хората се сблъскват с много организационни проблеми. Съществува Национална избирателна комисия. Тя е формирана а, съгласно разпоредбите на закона, но не можем да очакваме тя да функционира по съвършен начин. Вероятно ще има слабости и пропуски. И наша, нашата цел е избори да се проведат в Судан. От, от честни, открити избори, в които да участват колкото се може повече страни. И за това правиме всичко въз, възможно да разрешим проблемите, които, е, пред които се сблъсква националната, проблемите, с които се сблъсква Националната избирателна комисия в отношенията с политическите партии. Не казвам, че сме решили всички проблеми, но опитваме. От друга страна, гражданското общество се мобилизира, за да наблюдава изборите. Е, неправителствени организации, включително и центъра Картер, е, подготвят е, звена на гражданското общество, които ще извършват наблюдение на изборите. Значи от една страна ще имаме вътрешни, национални наблюдатели, от друга страна международни наблюдатели. Както каза президент Амбеки, първо ще се сформират така наречените групи за мониторинг, тези, които ще е, осигуряват е, връзката между националната, националната избирателна комисия и политическите партии. След това други африкански държави ще изпратят свои наблюдатели. Така че ще има е, широко присъствие и е, това наблюдение ще се упражнява през, цял през избирателен процес. Знаете, че е, вече има наблюдатели от месеци, защото избирателният процес е нещо дълго преди, по време и след, след когато се извършват, се, се преброяват гласовете и така нататък. Така че въпреки това, въпреки думите на президента Башир, наблюдателите са, са вече там, те вършат своята работа. Ние неколкократно се срещнахме с представители на Националната избирателна комисия и те ни казаха, че наблюдателите си вършат и ще си вършат работата. Възможно е тези избори да не са съвършенни, но, това, но те ще бъдат една крачка напред към демократизиране на страната. Благодаря, господин председател. Колеги, много малко време ни остава Имаме 6 желаящи да се изкажат. Така че много ви моля да задавате въпроси за не повече от една минута и след това ще помоляме е, президента Мбеки да ни отговори. Това е, е така много интересна, много информативна сесия, затова да се опитам да зададем повече въпроси. Благодаря. Как оценявате ангажимента на заинтересованите страни, както на вътрешно ниво, така и международно, към процеса като цяло. Като се има предвид е, резултатите от изборите, т.е. като се знаят резултатите от изборите, ще може ли да се направи оценка, а, е, е, че така какво ще е отношението и на двете страни по отнош... към гражданите си, и севера, и юга, а, ще смята ли, че а, какво ще е отношението към референдума, а и а, международната общност, Африканския съюз, там сега, ако се преразгледат нещата след референдума, границите, които са установени, ще се наложи да бъдат е, променени. Смятате ли, че Африканския съюз, е, така каква роля ще има във втората част е, след изборите? А също и Африканската лига, смятате ли, че финансово или по друг начин ще бъде ангажирана да така поддържа това развитие на Судан? Една минута също, моля. Господин Беки, Малко да продължа въпроса. Значи след изборите, референдума следващата година. За момента това, което чуват ме и от двете страни, и от е, правителството, и от е, правителството на Южен Судан, какви ще бъдат техните реакции в един или в другия случай? Ако се гласува за независимост, ще бъде ли прието новото независимо правителство и в е, юг, ако не се гласува за независимост, какво се случва? А също за Южен Судан искам да попитам. А, това е областта, където има най-много нефт. Това е и причината за конфликта. Сега, ролята на нефтените компании, които са там, от Малайзия, Китай, аз съм посещавала там региона. Знам, че и една шведско-австрийска компания имаше, която вече не е там. Каква ще е тяхната роля в този процес? В края на креща те си вършат бизнеса там, но имат и политически влияния. Госпожа Люзинг, моля. Благодаря. Вие говорихте, господин Беке, за, за петрола и конфликтът между юга и севера всъщност е свързан с разпределението на петрола. Може би разрешението на този въпрос е именно предпоставка за разрешение на проблема в Судан за отделянето на севера от юга. И на второ място – как виждате положението в Южен Судан и Йемен? Дали това не би било опасен прецедент за други провинции? Търфор, например. И още нещо към Търфор. Та там се говори за увеличаване на войските на ОНЕ. Мислите ли, че е, това би било разумно, защото 20 000 войника в Конго не доведоха до нищо. Мисля, че във вашия доклад вие говорихте за голямата бедност в страната. Това с войници не може да бъде е, оправено. Господин Вайгел. Jaz bom v slovenščini govoril, ki ga mogoče gospod predsednik Mbeki prvič slišal. Eh, vprašanje moje je... Ще говоря на словенски, защото може би господин Беки не е чувал словенски. Господин Беки, имате ли чувства, че това, което е направено до сега в, за подготовка на изборите, е в е включило всички, включително и метежниците, които е, е, притежават оръжие, защото тези, които притежават оръжие, тези, които водят възстанническите групи, те, те са много важни, защото те също трябва да вземат демократични решения. Те са точно толкова важни, колкото господин Башир, и, който иска да организира демократични избори. И кажете нещо за Судан. Благодаря ви, господин председател. Искам да задам два въпроса на господин Боя. Смятате ли, че има някаква възможност да не се проведет, проведат изборите. Има ли някакъв вариант просто за това? Знаем, че в последно време господин Башир като, като че ли се опита да смени тона. Кой, за, кого ще бъде най, за кого ще бъде най-добре да има избори бързо? in order to prevent future crises in Africa, in Sudan and за да предотвратим бъдещи кризи и в други африкански страни, в Судан. Искам да попитам как оценявате факта, че и Китай, и европейски е, компании, и много арабски страни се е, насочват да изкупуват земи в Африка? Това е своего рода златна треска, втори вид за Африка. Каква е вашата оценка? Благодаря. Нека да чуем сега президента Мбеки и неговите отговори. I, I hope, uh, uh, I hope we've taken... Е, надявам се, че добре съм разбрал вашите въпроси. The, the, I mentioned earlier. Споменах вече, че работихме по един е, етичен кодекс или кодекс на поведение, който е, е специално изработен за изборите и който е подписан от всички заинтересовани страни. Но е, зададахте и друг въпрос. Работихме и по един документ, наречен Декларация за поемане на ангажименти, на съвместно поемане на ангажименти. Става дума за политическите партии, които участват в а, изборите, но включително и за Дарфур и за Международния наказателен съд. Тоест, в този документ са, са залегнали всички препоръки и поети ангажименти за това какво ще стане след изборите в Судан, в Дарфур, независимо какъв ще бъде изхода а, от а, изборите. Така че, мисля, че практически е, всички заинтересовани страни и политически партии са поели ангажименти за бъдещето на Судан. Така че не смятаме, че това са само празни обещания. Съществуват документи, както казах, в които са залегнали тези ангажименти, поети от всички. И Ние работихме с а, Арабската лига по изработването на тези коменти. Обсъждахме въпросите в Кайро, обсъждахме ги с а, представители на Арабската лига и знаеме, че Мисля, че на основата на, на тези документи наистина има постигнато и ще се работи. Всички казват, че на основата на тези документ ще трябва да бъдат изпълнени всички разпоредни, залегнали в мирното споразумение. Т.е. ще трябва да се организира референдума в съответния срок. И в кампанията президента Башир настояваше и настоява от това да се е, зачете изхода от референдума, дори ако народа на Дарфур реши да избере независимостта. Но ако някой още от сега каже, е, ако Южен Судан гласува за независимост, спираме процеса до тук. Това значи, че на практика започват отново военни действията. Мисля, че след като казахме всичко това и на, на практика нямаме никакъв а, е, избор, освен да приложиме тези. Те, те нямат никакъв избор, освен да а, е, приложат този документ. Не знам каква е политическата роля на нефтените компании, не мога да ви кажа. Но това, което знаем е, че, че всички тези нестени компании са поели ангажимент в рамките на това мирно споразумение да докладват за количествата нефта, които се произвеждат, но, но не знам каква може да бъде и каква е с тяхната специфична а, политическа роля. Що се отнася до приходите от нефта и тяхното разделение, разпределение. Това е един от проблемите, които ще се решава след референдума. В а, закона за референдума за е, Южен Судан се казва, че е, един от проблемите, които трябва да се решат след референдума е точно разпределението на приходите. Не знаеме. Мист, как, как ще, какъв ще бъде изхода, но при всички случаи ще трябва да посъветваме двете страни да продължат сътрудничеството си в тази област. Залежите са предимно в южната част на страната, така че ще трябва да се намери някакво решение на проблема, независимо от изхода на е, референдума, но е, от сега така върват известни е, е, преговори с двете страни биват съветвани, но при всички случаи това, то е решаването на този проблем е неизбежно. А, както каза посланникът Гамбари, Юнамит, което е мисията на ООН постепенно се оттегли. За сега няма а, искане за допълнителни действия там, в Дърфур. Те са наистина 20-20 20 хиляди 20 военни и полицейски части, има и 5 хиляди 000 цивилни и те правят това, което е в техните правомощия. Е, не смятам, че, че, че не, не, няма, не смятам, че има вариант, в който не, няма да се проведат е, изборите. Мисля, че при всички случаи ще се проведат избори. Що се отнася до подготовката за избори, избирателния закон, избирателната комисия, нейния състав. Това са проблеми, които се решават в рамките на парламентарната система, т.е. чрез закони и така нататък. Е, вярно, че въоръжените метежници не са част от е, парламента, и а, в, в процеса на подготовката, а, която на практика се, се извършва от а, парламента, не участваха в въоръжените групи. Аз не съм сигурен, че те дори са се съгласили е, формално с това, но при всички случаи Смятам, че различните политически партии участват, освен естествено известни а, въоръжени групировки а, чуждите интереси в Дърфур. Подобен въпрос бе зададен. Ние като форум, като работна група, Смятаме, че цялата международна общност трябва да работи по в една и съща насока. Да, да, да няма различни инициативи, разнородни инициативи, които да си противоречат. За Дарфур, ние като, като форум, а, организирахме а, действия, в които да се съчетават интересите, да се работи в една и съща посока с съседите на, да, на Дарфур, на Судан, като Чад и други страни, включително и а, други а, играчи на международната сцена, като Руси, Русия и така нататък. Така че мисля, че наистина постигнахме една координ едно координирано международно звено, което да действа в една и съща посока. Аз Колкото за закупуването на земята, да ви кажа, наистина аз съм загрижен за това, защото наистина има хора, които идват с много пари, купуват и а, знаеме, че някой като е купил земята, тук примерно трябва да се построи път, за да се стигне до селата и така нататък, но не може да го направите, защото някой е закупил просто земята, но това не влиза в а, рамките на нашите правомощия. Ние не обсъждаме този въпрос и още нещо. А, отделянето. Имаме такъв пример. Вярно е, че а, ние сме казвали много, че единството е важно на африканския континент. Знаете, а, не знам дали ще, ще продължиме да взимаме примери от Европейския съюз като структури, но при създаването на Африканския съюз целта беше същата да има интеграция, да има африканско единство. Но в крайна сметка при не, не, нещата са малко по-различни и предвид специфичната историческа специфичните исторически събития се случи в Судан това, което се случи и така нататък. Но ако Южен Судан реши да се отдели, нека да му помогнем това да стане в дух на, на по-нататъчно сътрудничество и да с, съвместна работа. Благодаря много. Можеме можем да ръкопляскаме на нашите гости и ние всички желаеме на суданския народ всичко най-добро при решаване на този тежък конфликт. Благодаря ви. Колеги, искам да ви информирам, че успяхме да си осигурим още 15 минути. Господин Кампъл ще дойде тук в 11.30, така че имаме 20 минути за две становища. Затова, моля ви да направим усилие. Значи е, в един ден трябва да вкараме дневния ред за два дни. Ако успеем, трябва да бъдем много доволни. Затова без много да се бавим, нека сега да помолим госпожа Никол Кил Нилсен да представи е, доклада за споразумението между Европейската общност и Пакистан за реадмисия. Благодаря. Извинете ме, че малко ще съкратя презентацията, защото започваме по-късно. Но все пак искам да чуя вашето мнение. Първо, това е споразумение, което бе дискутирано в парламента с приемането на Лисабонския договор, вие знаете, така че нека да кажа, че що се отнася до Пакистан, трябва да си зададем въпроси, свързани главно с човешкото право, правата на човека, за също приемане на хора от страни, където тяхната ситуация е много трудна. Има обичайните доклади от НГО. Има обаче и документи от европейските институции. Съвета формулира постановка, че там ситуацията далеч не е сигурна. И се споменават е, някои практики на мъчения. Затова съвсем накратко въпросите, които ние си поставяме по отношение на сигурността в страната, има многобройни изчезвания на лица, е, нападения срещу мълцинствата, престъпления срещу жените, срещу хомосексуалисти, е, смъртни присъди и така нататък. И като си имаме предвид споразумението с, с, подписано между комисията и Пакистан, смятаме, че няма достатъчно гаранции. И затова въпросът е какво са гаранциите, че се спазват правата на човека по отношение на реадмицията, е, защото Пакистан не е подписал конвенцията от Женева. А, също така трябва да искаме и да се създадат известни гаранции, но а, до сега няма прецеденти в предходните споразумения. Няма а, възприяти съответните текстове от международни клаузи и по тази причина не съществува такава клауза и в сегашното споразумение. Също така, Цялата отговорност пада върху страните членки, т.е. те трябва да направят така, че да, да предложат условия за реадмисия. Затова се питаме, защо комисията преговаряше по едно такова споразумение, постигнало споразумение, в е, момент, в който в края на краищата е, има двустранни е, споразумения за реадмисия, които се прилагат. Е, има също още много въпроси, които предполагам, че колегите искат да зададат. Е, Европейския парламент трябва да даде становище, но нито в споразумението, нито в прилагането му има съответните текстове. Вече има рамка за реадмисия на ниво е, на Европейската комисия с 11 страни и нямаме е, никаква възможност ние да постигнем нещо повече. И парламента, мисля, че колегите ще коментират, ние не можем нито да изменим, е, нито да въведем изменения на текста, значи или трябва да го приемем, или да го отхвърлим. Затова искам да чуя вашето мнение, колеги. Мистер Шогор, Two minutes. Two minutes. Благодаря, господин Шогор. Две минути. Köszönöm szépen, elnök úr. Kollégákkal való Господин председател, След 9 години преговори имаме един доста скромен резултат. И не знаем дали пакистанския парламент ще е съгласен с това споразумение. Колежката каза, че и това е моето мнение. Тя каза, че в Европейския съюз има случай, където случай за задържане на хора в продължение на пет денонощия. Сега не зная дали чрез това споразумение ще се подобри това положение. Имаме и статистическите данни за ситуацията в Пакистан и имаме чувството, че има евентуален напредък, определен напредък, затова пред, предлагаме да приемем това предложение, господин Преда. Е евидент faptul că problema drepturilor omului... Първо, проблема с, с човешките права. Това е един много чувствителен проблем и който е в сърцевината на това обсъждане. Не трябва също така да забравяме, че Пакистан е един от важните партньори на Европейския съюз. Да не забравяме, че това е партньор че Пакистан е наш партньор в борбата срещу тероризма. Така че е необходимо да имаме една много строго определена рамка, много ясна рамка на сътрудничество при реадмисия. По-добре да имаме рамка, отколкото реадмисията да се извършва във всеки отделен случай, да се преразглежда за всеки отделен случай. Защото ако е така, просто Европейския съюз няма да може да влияе, няма да може да да изразява своите съмнения, когато това е необходимо и няма да може е, да взема отношение когато констатира незачитане на човешките права. Знам, че е малко сложен проблем, знам, че сме постигнали известен напредък, но наистина мисля, че е, рамката трябва да бъде спазена. Господин Танък, благодаря ви, господин е, председател. Ние ще подкрепиме този а, това споразумение, но нека да не забравяме, че не отдавна четахме в вестниците за един трагичен случай, за един млади за един млад човек, който беше убит. Всъщност оказа се, че има, че, че два двама двама души от пакистански происход, които са се направили на, на преводачи. Един е имал а, румънска съпруга и така нататък. Така че нека не забравяме, че тази рамка ни е необходима за борбата с тероризма. Нека не забравяме обаче, че в Пакистан не правата на всички малцинства не се спазват, включително на християните, на а, индуистите. Това са наистина много проблеми, много важни проблеми, но въпреки, че има много проблеми, това не бива да пречи на създаване и приемане на едно цялостно споразумение за реадмисия. А, така че моята политическа група ще го подкрепи. Госпожа Люйсинг. Благодаря. Най-напред Искам да изразя една обща критика по повод на това споразумение. Мисля, че става отново дума за за беженци от Афганистан. И Европейския съюз има мисия в Афганистан. Той участва в Афганистан. А пък тук се струпва е, отговорността на други държави и се получава, така да се каже, че отговорността се трансферира на други държави. И това, което казаха и другите колеги, а именно въпроса за човешките права се включва тук. Как, как ще успее да подсигури комисията опазването на човешките права на хора, които се предават в Пакистан. Особено, когато става дума за беженци от Афганистан. Е, проблемът с човешките права в Пакистан е засегнат от различни неправителствени организации, включително и от Amnesty International. Искам да засегна и проблема за колективните връщания. Хора биват събрани и биват държани в нечовешки условия в лагери. А защо освен това няма и независими и неправителствени организации, които да контролират споразумението. Това в момента е критика от страна на такива организации. Благодаря. Благодаря много, господин Бушекет. Two minutes, yes. Thank you very much, uh, Chairman. Um... Благодаря. Благодаря за изказаните мнения. Първо, Нека да коментирам накратко. А, коментарите тук, че няма споразумение. Е, сега, клаузата, че не се засягат определени е, текстове. В член 15 се съдържа тази клауза. Става дума, че там не се засягат правата и отговорности на страните членки и Пакистан, свързани с международното право. Сега, дали трябва да изброяваме всичките си наши ангажименти, сега по правна, от правна гледна точка нищо се променя. Защото е ясно, че всички страни членки е, са подписали общата конвенция и съответно са длъжни да спазват. Що се отнася до контрола за прилагане на споразумението? Естествено, е, комисията, смесната комисия за реадмисия е в рамките, действа под рамките на споразумението и с подкрепата на страните членки. Сега, дали има е, е, е, неправителствени организации или не, може да се спори, но искам да ви обърна внимание, че споразумението е съвсем административно, т.е. става дума за сътрудничество между съответните административни власти. И с това стигам до основния си въпрос. Тоест, как се спазва човешките права при полагането на настоящото е, споразумение. Тук не отпадат никакви задължения на страните членки, които те имат по международно право и по задълженията си и по европейското право. Е, директивата за квалификации, още поне две, всички наши задължения по тези директиви и международното право не отпадат. И също ви призовавам много енергично да подкрепите споразумението, защото никой юридически акт не е идеален. Но тук по-скоро дискутираме прилагането на цялата система, отпуска, предоставянето на убежище, е, защита международна и така нататък. Не само конкретно споразумението на темата на споразумението. Да, госпожа е, Килнер е, знаеше отговора на въпроса, но, който искаше да зададе, но все пак нека и да й дам думата. Не, не мога, не, мога, не мога да кажа, че получих изчерпателен отговор. Просто не, не разбирам защо искаме Европа да участва изцяло, да бъде изцяло отговорна, като същевременно не, не разполагаме с необходимите гаранции. Ако подобно подобно договорено се постигне, трябва тогава е, по някакъв начин да, да потърсиме някакъв инструментариум, който ще ни позволи да проследиме как се развиват нещата. Т.е. ако Европа участва, трябва да бъдем сериозни. Това е моят въпрос. Какви ще бъдат гаранциите за зачитането на човешките права? И искам да се върна към казаното от колежката по а, е, казаното за Афганистан. Знаете, че спогодбата за реадмисия с Пакистан беше цял част от споразумението с Афганистан от 90-те години. Така че това е това е основна част, а нека не забравяме, че от Франция, от Обединеното кралство бяха експулсирани афганци и то при условия, които наистина подбуждаха много въпроси, без законни гаранции, без необходимите документи и така нататък. Така че, като че ли оставам с повече въпроси, отколкото отговори. Смятам обаче, че можем да продължим дискусията с, в комисията, с докладчиците в сянка за разрешаване на проблемите. А сега бих искал да помоля господин Билан, Гелан, да ни представи Европейската стратегия за Балтийско море и Бал... Балтийския регион и ролята на макрорегионите за бъдещата политика на сближаване. Бих искал да, да се радвам това, че нашата стратегия вече е била създадена. Това благодарение на Европейския парламент, който искам да ви припомня, а, пое инициативата през 2006 година и вече стигаме до, а, реш, до решаване на проблема. В становището, което аз представям, нашата роля – е да дадем едно международно измерение на този регион и да видим какво ще бъде развитието на този регион. Нашия най-важен партньор в този регион е Руската федерация и Сам без сътрудничество с Русия просто ние няма да можем да прилагаме на практика тази а, стратегия. Милиони евро са отделени за реализирането на тази стратегия. Но тези тези средства могат да се използват само за външни дейности. За това бих, иск... бих искал при, при вземането на решението комисията АФЕТ да прояви известна гъвка, за да можем да разполагаме с тези средства до 2013 година. Бих искал също така нали, да, да се насърчи сътрудничеството с Русия и да се обърне а, особено внимание на този регион в рамките на бъдещо споразумение за партньорство с Русия. Включително и съчитането на човешките права. Това е което исках да кажа, господин председател. Срока за изменения е 20 марта 12 часа. Извинявайте, април се по... 25 марта, март, казва председателят. Добре, ако тези изменения бъдат днесени направо на английски. Значи 25 марта, 12 часа, имаме 5 желащи да се изкажат. Не забравяйте, че господин Окампо ще е, ни гостува, така че много ви моля наистина да се придържате към 30 секунди, които ви отреждам за изказвания. Es uzmanīgi izlasīju mana kolēģa atzinuma projektu, kā ēnu referents no sociālistiem. Слушах внимателно становището на колегата от групата на социал-демократите и мисля, че формулировката и идеите са много конструктивни. Но не бих се ограничавал само тук с 20 милиона евро. Има проекти за целия регион на Балтийско море. Е, този регион има нужда от ясен сигнал, че ние сме готови да подкрепим всяко действие за поощряване на сътрудничеството с Русия. Това трябва, това сътрудничество трябва да почива на взаимна полза сега по отношение на Северен поток. Защо комисията не участва в този проект? Това би било от полза за всички страни. Имам някои предложения за изменения, но подкрепям текста на Адам Билонс. Господин Кела. Thank you very much, Chairman. Благодаря. Мисля, че е, за нашата комисия има известен проблем, в смисъл, че тази стратегия е вътрешна стратегия на Европейския съюз. А сега тя неизбежно получава и външни измерения. Като си има предвид отличната работа на колегата Бялан, искам да попитам за първи параграф. Може ли да бъде формулиран той така, че да се казва вътрешната стратегия на Европейския съюз може да бъде успешна само ако има конструктивно сътрудничество с външни партньори. Мисля, че е, това са малко различни тези две неща. Въпроса за северното измерение също е, трябва да бъде добре осмислен в така модерната терминология. Този аспект на стратегията ще е, иска да се осигури сигурност и безопасност в региона, а също така и да се решат екологични проблеми, включително и на реките. Тоест и е, Беларус трябва да бъде отчитан като фактор тук. Също ми се струва, че един от, едно от външните измерения е междуправителственото сътрудничество за прилагане на стратегията. Защото трябва да има съвместимост, да се постигат синергии и обединение на средствата за наднационални проекти. И накрая в текста се говори така аз оставам с впечатление, че комисията продължава да мисли само от гледна точка на северното измерение. А парламента а, има съответен бюджет 30 милиона. И е, съм съгласна с изказването на колегите тук, че трябва да обмислим как през следващата година да използваме тези пари за нашата вътрешна стратегия. И накрая, господин а, председател, ангажирането на Русия и други партньори. Мисля, че трябва да настояваме да се споделят и отговорностите, и ангажиментите. Е, според мен трябва да се спомене, че е, Русия трябва да се присъедини към така наречената конвенция, конвенция ЕСПО. Господин Балецки, много накратко. Господин председател, аз съм за е, предложенията, направени от господин Биелан и предлагам още два допълнителни коментара. Първо за сътрудничеството по отношение на Калининградската област на, Руска, на Русия. Може би трябва там да се формулира текста така, че тази, това сътрудничество да бъде пилотен проект е, на Европейския съюз за сътрудничество с е, руски региони. Също мисля, че трябва да се спомене необходимостта за облегчаване на визовия режим с Русия и Беларус. Благодаря. Сега господин Лан, Лансбергис. <clears throat> As uh, one looks at the suggestions of committee, uh, it... Предложенията на комисията показват, че uh, тя не се интересува от самата стратегия, а главно от Рус... ролята на Русия и достъпа до пари от европейския бюджет. И като че ли се загърпва въпроса за Балтийската стратегия, се поставя повече въпроса за така наречената северно измерение. Е, тук непрекъснато се повтаря най-съща дума. И това много ме съм, така, усъмнява. Е, тоест, е, е, използването на думата only, единствено, ще бъде успешно единствено при сътрудничество. Според мен трябва да отпадне тази дума трябва да се казва, че източното измерение осигурява допълнително база за външните аспекти на сътрудничество. Не може да се говори, че това е основна база. Във втори параграф става дума. Същото и в четвърти параграф. Стратегията за Балтийско море може да се използва единствено only for external ash. Еми, не, какво излиза, че никой е, проект, който не фигурира Русия, няма да бъде е, финансиран. Аз смятам, че това е предобедено. Просто трябва да се каже also, не only, а also, също. Защото като казваме единствено only, означава, че използването на европейски средства ще бъде едва ли не контролирано от Русия. А, това е и простете е прекалено много. Госпожа Маки. Thank you. Three short points. Благодаря ви. Три неща. Първо, съгласна съм с казано от преждеговорящата ти. Аз също така не разбирам с 120 милиона евро, които да бъдат само за сътрудничеството с а, Русия. Това е в доклада на, на комисията. Но мисля, че, че малко е прекалено. Тези пари могат да се използват и за друго. И още нещо. по предложението на комисията. Трябва да има по-конкретни мерки и срокове за сега. На практика няма конкретно определени мерки и срокове. Що се отнася до точка 1, не разбирам всъщност какво е, разбирате под екстерно партнерство, външни партньори? Трябва просто нещата да бъдат е, казани по-ясно. Благодаря ви много. Много сме закъсняли вече. трябва да започнем с следващата е, точка, така че аз ви предлагам да обсъдите този проблем с господин Биелан и ще намерите някакво решение. Както казах вече, срока за изменения е 25 март, 12 часа. А сега минаваме към следващата точка от дневния ред, което е съвместно заседание с е, подкомитета по човешките права и е, Комисията по развитието с госпожа Хотела и господин Дева, които са тук като председатели. И бих искал да пожела, да кажа добър дошъл на господин Морело Окам, Морено Окампо, който е прокурор на междунар... в Международния наказателен съд. Господин Окампо Окампо има много богат опит в разследването на масови убийства от тези, които са били извършени от хунтата в Аржентина в 70-те и 80-те години. Той е бил визитинг професор, лектор в Харвард и в, в университета в Буенос Айрес. Сега искам да, да кажа няколко да дам думата на госпожа Хотала за няколко думи. Благодаря ви, господин председател. За мен е наистина е чест и удоволствие да приветствам господин е, Окампо. От е, името на подкомисията по човешките права ние наистина приветстваме създаването на Международния наказателен съд, неговата роля. Аз съм се на 24 април ще дойде главния съдя Сунг. Е, срещала съм се и с вашите заместници. Бих искал само да, да спомена, че неодавна в, е, за, за, в е, под комисията ние обсъдихме масовите изтезания и средствата за масови изтезания. Бих искал да ви попитам как мислите, че Европейския парламент може да да подпомогне международното правосъдие с цел да се превенция на а, масовите убийства, масовите ужаси и зачитането на човешките права. И а, в скоро време ще се, провере, ще се проведе конференцията в Кампала за а, изменение на статута. Ние ще изпратиме наша делегация. Как смятате, че можем да ви помогнем за бъдещи действия в от страна на Международния наказателен съд, защото смятам, че е много важно Европейския съюз и Европейския парламент е, да е, ви подкрепи и финансово, защото е, ме не се заслужава да разполага с повече финансови средства. Благодаря, благодаря за поканата. За мен е изключително приятно да бъда тук. Аз съм главен прокурор, който работи за вас а, вие прокарвате законите, аз трябва да ги налагам. Това ми е работата. Това е да видя кои случаи трябва да влязат в съда и така нататък. Но в края на кращата важната роля е вашата. съдът е в края на кращата една фаза в системата или лицето на системата, но силата на системата е в ангажимента на институции като Европейския парламент. Превенциите е, масовите престъпления се извършват в името на властта. Затова а, е, ние търсиме да нам, направим система за предотвратяване на тези престъпления. А, е, ако съответните престъпници не получават власт, те няма и да имат а, възможност да извършват а, престъпления. Един такъв случай е Кения. Там имаше масови известства 2008 година и знаете, че Европейския съюз създаде възможности да се прекратят тези а, престъпления. А, също а, посредничеството, което се упражни в Кения, е изключително важно като модел и за бъдеще. Въпросът е да се засили сигурността. Затова е изключително важно Европейския съюз да бъде много ангажиран. Ако хората знаят, че ако извършвате престъпление, ще бъдете преследвани по съдебен начин на национално ниво или на международно ниво, те ще престанат и да извършват този тип масови престъпления. Преди е, 11 години в Рим се създаде този международен закон. И сега вече в Кампала ние, освен че ще честваме тази годишнина, ще трябва и да видим какво има да се добави към този статут. Мисля, че е много важно да се разбере, че, да речеме, преди 60 години в Европа имаше насилие. А от тогава вече не. А, но в Африка, да речем, вече, още има нужда от подкрепа не винаги можем да се намесваме директно, но можем да оказваме подкрепа. Страните могат да помогнат в Кения да се прекратат зверствата. Това е което говорих аз преди една година. Та въпрос е не само на съдилищата, въпрос е да има и лидери политически, да са, които да са готови да действат в тази посока. Сега господин Нева. Благодаря. Изключително е, интересно, съвсем сбито обобщение на политика, която и парламента трябва да възприеме. Е, моя госпожа Дезмон Десилва коментира за ролята на съда, специалната роля на Международния наказателен съд, е, ние винаги знаем, че а, ролята на съда е не само да наказва, но и да е, търси помирение. А ето сега се говори, че можем да търсим и превенция, да преди... изпреварваме някои развития. Това е много нова идея, която аз лично приветствам силно. В нашата комисия е, ние изразходваме милиони от парите на денакоплаците за конфликтни ситуации – и ситуации след конфликти и 50% е, от тези ситуации се връщат отново в състояние на конфликт. Та над главите ни непрекъснато виси този дамоклев меч. Е, затова е изключително важно да се предприемат предварителни мерки. Аз мятам, че парламента безусловно може да се съгласи с вашата теза и ние всички трябва да работим за това. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на Ана Гомеш, моля. Благодаря. Благодаря, господин прокуратор, че сте с нас тук. Преди малко обсъдихме организирането на изборите в Судан и президент Амбеки, който е председател на работната група на, Европейск... на Африканския съюз, каза, че едно от решението за разрешаването на проблемите на Дарфур е създаването на хибриден, на смесен съд за а, преследване на престъпленията в Дарфур. А, пък и практически този, този смесен съд или този хибриден съд би могъл да се занимава и с казусите, които не са не се разглеждат от Международния наказателен съд. Е, вие бихте ли подкрепили такъв съд и смятате ли, че той би функционирал? И как смятате, каква е ролята на Европейския съюз и различните институции, комисията? те са в крайна сметка европейски а, власти. И би, би, би, биха ли могли те да, да, да, да, да, да предават а, за подозрени на. И на съда и какво ще кажете за военните престъпления в Демократична република Конго и докъде е, са стигнали а, процедурите? Нещата, които представяте, са много важни. Парламентът има роля сега в дискусията за външното представителство на Европейския съюз. Това е изключително важно. Както казахте, идеята да се използва съда за превенция е нова. Е, разбира се, ние не изменяме смисъла на римския съд, статут, но искаме съда вече да допринася и за превенция. За това мисля, че тази идея трябва да бъде включена в външната политика, в службата за външни действия на Европа и парламента да действа в тази посок. Мисля, че ролят, е, за Дарфур ролята на президента Беки беше ключова. И той твърди, че трябва да има още правосъдие, не само просто правосъдие. Ако се знае, че престъпниците като са наясно, че ще бъдат съдени, това ще има възпиращо действие. Там имаше насилие а, и ние не реагирахме изобщо. Така че според мен изборите са много важни, важна стъпка, но трябва да бъдем и последователни президента трябва да спазва закона в Судан. Така че това искам да кажа. Ние трябва да бъдем последователни. Това също е елемент от превенцията. Това силва сигурността. Също за проблемите в, в Конго разбираме, че там има огромни престъпления срещу жените. Има вече осъден от Международния наказателен съд, но трябва и след това отново се извършват тези престъпления, така че ние трябва да бъдем последователни в нашата политика. Парламента е, говори за президента Башир, за престъпленията в е, Конго, но тези неща трябва да станат политика. Това са нови неща. Те трябва да се застъпат в политиката на службата за външни действия. И също и елементите на управление на конфликти също. Благодаря сега госпожа Лаубилер. Danke, Herr Vorsitzender, Herr Ocampo. Ich werde in Deutsch sprechen. Ähm, die äh, Die äh, Kampala-Konferenz dient ja auch. Конференцията в Кампала служи и за това да видим, да си направим равносметка за това, кое е било добро и кое не е било добро. Интересуваме какво може да подобри се в своята работа. Едно нещо, което ми направи впечатление. Има възможност за програми за защита на свидетеля и при Международния наказателен съд това е много важно, особено когато свидетелите свидетелстват против е, бивши държавни глави. Разбрах обаче, че само 40% от тези е, е, програми е, позволяват защита на свидетелите и в други страни интересуваме какво може то, т.е. да се подобри в работата на Международния на, на наказателен съд. You have the floor. Благодаря. Заповядайте. Конференцията в Кампала засяга четири основни въпроса. И те са свързани с цялата система главно. Първо, как системата защитава жертви, сътрудничеството с съда, как се допълват различните институции и аспекти, как се оказва помощ на националните съдилища. И четвърто е раздаването на правосъдие. В, така, аспекта с свидетелите там и жертвите върви добре. Сътрудничествата също. има някои проблеми и в Конго, и в Судан. Това са сериозни предизвикателства. После комплементарите. Специално с арестуването на престъпници там. А, за това как да допълваме националната дейност? Защо говорят, че тази политика трябва да стане част от европейската политика? Примерно обучение. Говори се за обучаване на съди... съдии. Да речеме, в Конго един а, съдия а, осъжда определени а, престъпници. Те биват пращани в затвора, но след това не могат да стоят там, защото системата е такава, че не може да ги издържа. Та не става дума само за съди и, е, прокурори, а да има сигурност в цялата система. трябва да се разработи идеята как да се подкрепят страните в упражняване на правосъдие. Е, защита на свидетели и така нататък. Не става дума само за съди и прокурори. Да, значи програмите за защита на свидетелите, това е част от най големите ми усилия. Аз съм много горче от 7 години. А, е, ние разследвахме 4 е, случая на масови престъпления и нямаше е, проблеми с е, свидетели. Мисля, че най-добрата система е да се осигури програма за защита в самата страна или в съседни страни. Защото в края на хрещата хората в Дарфур си предпочитат да живеят там. Затова мисля, че е, не е нужно да се дислокират хората, да се измесват в Европа, а по-скоро да се осигури системи за защита на място. Е, програмата за защита на свидетели определено е много важна, но в Кения, да речем днес, защитата на гражданите не е отговорност на Международния наказателен съд. Това е отговорност на правителството. Така че Европейския съюз трябва да постави въпрос какво прави правителството там, защото се чува слухове, че има избиване на граждане и това трябва да се разбере. Много е важно да се работи с правителството, да се вижда как се управлява полицията, военните сили. Това са неща също, които трябва да се подобрят. Господин Танок. Благодаря. Поздравления за начина по който работите професионално до сега. Аз представлявам Национална партия консерваторите в Обединеното кралство, които така застъпват американската позиция, че Международния наказателен съд може да действа така политически предобедено, но мога да кажа, че до сега това, което виждаме като ваша дейност, като главен прокурор, това не се е случило и сме много доволни. И климата, така, чувството за безнаказаност при извършване на масови изредства и геноцид не е приемливо, поне по наше време. Има международни разпоредби за това и моят въпрос е, как ще убедите основните сили по света, Китай, пък дори Израел и всички други, които, колкото и да е парадоксално и Китай и Штатите се съгласиха да се обсъжда се с господин Башир в съвета по сигурност, така как ще убедите Америка и Китай, да речем, в Кампала, да се съгласят да подпишат изменения Римски статут и да не се притесняват? Мисля, че те се успокоиха, но няма да подпишат а, този статут. Китай казва, че не е страна. Русия ни изпрати 3000 съобщения за войната в Грузия и миналата седмица делегация от моята служба отиде в Русия да обсъди въпросите. С Съединените щати имаме 10 години така спорове, но от Дарфур насам Съединените щати са наш под, ни подкрепят. Най-големия проблем за Съединените щати е, че, а, че прокурора има възможност да започне процедура независимо. Аз го направих за първ път в Кения. Е, така че аз мисля, че нещата вече е, се поуспокоиха. Те няма да подпишат още утре, да речеме, но започна сътрудничество. Е, защото знаете, че американците казват, че ако не, ако не те са е, водещите, нещата не стават, а в случая те просто не могат да бъдат водещите госпожа Медверджия. Euh, Господин председател, благодаря ви. С голям, за това е. Радвам се, че могат, можахме да ви слушам. Аз приветствах създаването на Международния наказателен съд защото това е голяма крачка напред за международното право и за това можем само да а, съжаляваме за това, че големи държави, големи страни не са страни по римския статут. Европа от друга страна, Европейския съюз като че ли не е изцяло поел а, своите ангажименти и не играе роля в а, римския статут заради Съединените щати и а, с факта, че Съединените щати искат а, да запазат а, някакси безнаказаността за своите граждани. Европейския съюз наистина може само да съжалява за това, както вече казахте, мене се може само да прилага законите. Това означава, че страните по римския статут трябва да са транспонирали е, разборедбите в собственото си законодателство. Така ли е, господин прокурор? Така ли е в повечето страни държави членки на Европейския съюз и мисля, че ние трябва да имаме една последователна дейност, последователен подход във всички тези дейности и аз наистина смятам като вас и твърда, че полицията и правосъдието в тези страни е отговорна за зачитането на правата на човека, а ние като Европейски съюз трябва да настояваме разпоредбите за зачитане на човешките права в споразуменията да се прилагат е, без без, безгрешно и без, безусловно и докъде сме стигнали с Гвинея, докъде сте стигнали с Гвинея. Ами, you... Какво се случва? Америка, Африка създават нова система за защита на гражданите, т.е. на национално ниво и се търси такава система, но когато тя не може да бъде успешна, се търси на места на съда. Нормално е, при мен идват и хора от Шри-Ланка, и от Либан, и от Бурма. И искат да се намесим. Но аз казвам, не мога. Вашите страни не са подписали Римския съвет, т.е. вие имате по-малко права. Затова а, системата е нова, но още не е универсална и осигурява различни нива на защита. В такъв смисъл ролята на Европейския съюз като лидер на тази система е много важна. Затова настоявам, че е много важно как вие ще дефинирате политиките на службата си за външна дейност, защото така ще излезете в света. И сега дори е, тези, които е, извършват престъпления на територия и които не са под, страни, които не са подписали Римския статут, могат да бъдат подложени на преследвания. Коста Рика, примерно. Защо те бяха толкова активни в Дарфур, след като не са в съвета по сигурност? Те казаха, ние нямаме армия, но за нас начина е да имаме защита по законов ред. Значи, който действа против интересите на Сената, трябва да бъде преследван по съдебен ред. Има 26 страни в света, които нямат армия и Коста Рука е най-голямата. А вие сте доста по-големи от Коста Рика, така че имате какво да допринесете. Европейския съюз трябва да има последователна позиция и той има толкова привилегирована позиция, като ние дори не може да си я представим. Ние трябва да помагаме на другите райони, които нямат тези предимства като нас. Това прави и съда. А, малко по малко и другите страни ще се присъединят. Господин Дева. Благодаря, господин прокурор. Това е един чувствителен въпрос. Но когато примерно ще се съдат военни престъпления. Имам предвид Милошевич, Чарлз Тейлърт, тези, които станаха ненаказани. Е, разследването, процеса, сами, самата процесуална дейност беше много бавна. И, и, и сега ли има а, е, така а, е, а, не, нежелание да, да бъдат предадени хора, да бъдат арестувани, да бъдат затворени? защото това струва много скъпо. В крайна, в крайна сметка, как, как, се, как, как може да се разпредели финансовото бреме? Аз не отговарям за това. Аз мисля, че за добре е семействата на е, хората, които са разследвани или които са арестувани, да бъдат е, недалеч от е, тях. Благодаря, госпожа, господин Окампо, за вашите интересни отговори, които особено, що се отнася до а, страните, които не са страни а, по а, римския статут, като например Русия а, спрямо конфликта с а, Грузия. Как ще се впише посредничеството в цялата дейност на Международния наказателен съд. Защото мисля, че е, в крайна сметка международната международната съдебна система, международно, международното право трябва по някакъв начин да се впише в цялата наша външна политика. Може би. Е, за някой ще би било странно да разберат, че е, може в вашия съд може да има, хората могат да присъстват е, свободно и да, да проследяват развитието на аудиенциите, защо да не се предават по интернет? По въпроса за външните отношения, да, мисля, че изслушванията се слагат на интернет, но по причина на сигурност много често ние трябва да прекъсваме тези излъчвания. А според мен за включване на международното наказателно право в международните отношения точно сега е момент. Защото хората говорят ми, добре, вие защо не действате сега в Африка? А, именно това преди 60 години е, имаше проблеми в Европа. Сега има проблеми днес в Африка и те имат нужда. Какво се случва там? 30 страни са подписали Римския статут. Значи 26 страни от Африканския съюз не са подписали. И когато е, вътре има спорове в Африканския съюз, има страни, които искат да наложат промени. и Има страни, в които стават борби за запазване на властта. Значи трябва да има възможност да се намесва Международния съд, но той може да се намеси само страни, които са членки на Римския съд. В Кения, например, те имат нужда от нас за предотвратяване на конфликти. В Танзания също Кения специално, ще има, до 2012 ще има големи проблеми. Ако там се сринат, ще има проблеми. В Танзания ще започне иммиграция и така нататък. Така че а, в Африка въпросът е за оцеляване, не само на принципи. Много е важно това да се разбере. А, та, в Африка има 30 страни, които искат да има промени и ние трябва да застанем за тях. 30 е, дни след като Кадафи обяви решението си да не спази решението на съда, аз се срещнах с президента Мбеки, получих пълната тяхна подкрепа от Африканския съюз. За мене е много важно. Ние трябва да сме наясно какво се случва в Африка. Там има желание за промяна от някои лидери, и други не. Това трябва да се разбира. Um, Благодаря. Бих искала да кажа нещо, което е в смисъла на госпожа Лахбилър. Става дума за защита на свидетелите. Създава се един фонд за защита на свидетелите, който ще се финансира от държавите членки. Как е, държавите членки на Европейски съюз правят това, т.е. за какви средства внасят, ще го правят ли по какъв начин ще насърчиме другите да допринесат е, за този фонд, има ли средства, как ще се използват и така нататък. И националните е, контактни групи, 40, повече от 40 страни все още не са посочили кой ще бъде, е, което ще бъде лицето или контактната група. Можете ли да ни кажете нещо повече?